сесията на Европейския парламент, е, прекъсната на 3 юли за възобновена. А, добре, дневният ред е в мен като махна да превеждам, ще ви го дам ако... Протоколът от 3 юли е на ваше разположение. Имате ли възражения по така представени ви протокол? С това протокола се приема.